nothing. I think. Ah, eccolo qui. Allora, buonasera a tutti. Добър ден. Преди да започнем работа, искам а, да ви направя няколко съобщения. Една голяма част от колегите го знаят, но в края на миналата седмица господин Валеза а, имаше неприятен инцидент на улицата, пострада от ПТП и е в болница. Е, вече е извън опасност за живота. Не е в добро състояние, но така или иначе е по-добре. Затова аз като председател на комисията реших да изпратя веднага едно послание до него от името на всички, като исках да му пожелая бързо оздравяване. Е, разбира се, че ще следваме с внимание какво се случва болницата с колегата и ще ви информирам как се чувства той. Преминавам с дневния ред на, към дневния ред на комисията. Първата точка от дневния ред е приемане на проекта за дневен ред на нашата комисия. Ако няма възражения, го обявявам за прият. Следващата точка одобряване или приемане на протоколите от 14-15 юни и 12-13 юли. Ако няма възражение, също приемаме, че са одобрени протоколите. Виждам, че няма възражения, така че ги смятаме за одобрени. След това съобщения на председателя. Става дума за работата на срещата на координаторите. По време на заседанието на координаторите с колегите обсъдихме на първо място организацията на различните мисии за установяване на факти. През юли е, бяхме решили да организираме през октомври две мисии. Едната до Берлин, а другата до Румъния подготовката от страна на секретарията на тези две мисии всъщност показа, че съществуват някои проблеми, свързани с присъствието на съответните институции и техните представители в тези две държави. След като ни съобщиха това, ние, координаторите, решихме да отложим тези посещения и да организираме тези две мисии на 24-25 ноември едновременно. Проекта за тези мисии ще ви бъде раздаден през едните дни. Тогава ще знаем и състава на тези две делегации. За едната година имаме един проект за програма. Там ще включим онези държави, които не успяхме да посетим през 2011 година. По-специално Франция, Италия, Германия, на границата с Чехия и Полша. Освен това, одобрихме календар за работата на нашата комисия през 2012 година като има един въпрос оставен нерешен, който е свързан с февруари и марта, защото тогава съвпада работата ни с работата на други комисии, което създава проблеми с членовете на нашата комисия, които трябва да присъстват и на други заседания. Така че при следващото ни заседание ще ви кажа и тези дати. На координаторите и на членовете на комисията бе дадена една програма, окончателна програма на един семинар, който ще се проведе на 6 октомври. Бяхме решили да организираме този семинар по кана на Европейската комисия. Целта на този семинар е да проведем една дискусия за прилагането на хартата на основните права. освен това, раздадохме на координаторите различни съобщения, които, бях, които получихме от страна на различни комисари, както и на други а, е, институции, свързани с открити петиции, които са нерешени, като е, всичко все още тече. Получихме също така от Европейския омбудсман една покана да участваме на 8-я семинар на медиаторите на 21-22 октомври в Копенхаген ще бъде тази среща. Координаторите решиха да се обърнат с колегите, към колегите Окени и Тургайз, за, за да участват те на този семинар и да представляват нашата комисия. А, бе потвърдено участието на господин Поточник, комисар в работата на нашата комисия през ноември. И освен това, одобрихме един проект, неформален проект за дневния ред, на заседанието, което ще проведем при следващата си сесия. Няма други съобщения на председателя. Така че това беше всичко. И преминавам към следващата точка. И това е днешната ни работа. Сред основните пунктове тук сме включили в осма точка една петиция, свързана с опазването на кафявата мечка в Франция. Ще бъде представена от господин Арканджели. 13-та точка също така има една петиция, която е свързана с служителите по договор в институции на ЕС. Имаме и по, тези, по двете петиции имаме присъствие на вносителите. Освен това ще имаме първа дискусия по един доклад на Итургайс за управлението на отпадъците и ще има още една дискусия, която е по доклада Nord Stream. Това са основните моменти в дневния ни ред. Винаги на всичките заседания раздаваме списъци с петиции, на които се предлагат да бъдат прекратени. Ако нямате никакви възражения, ще включим в протокола, че е, се приема това те да бъдат прекратени. Искам да ви припомня, че през едната седмица в е, Страсбург е, след обяд, във вторник ще обсъждаме е, годишния доклад на нашата комисия. Искам да поканя колегите да присъстват в пленарна зала, за да може да кажем какво е извършил, да подкрепим колегата Мар в неговата работа по този доклад. След е, дебата по този доклад в е, пленарна зала, най-вероятно ще организираме е, пресконференция, както направихме миналата година, защото най-вероятно няма да има достатъчно журналисти, които ще бъдат ангажирани. За това не знам дали ще го направим. Затова решихме, че може би е по-добре да разпратим на всички а, медии едно през съобщение вместо да организираме такава пресконференция. Преминаваме към шеста точка от дневния ред и насочваме нашата дискусия по първата петиция, която е записана тук. Това е една петиция, която е внесена от Панайотис Бура с гръцко гражданство от името на Гръцкия съвет на Мегалополи относно неспазване от страна на гръцките органи на критериите и процедурите на ЕС за обезвреждане на отпадъците във връзка с проектирано депо в близост до Мегалополи в Пелопонес, Гърция. не присъства жалбоподателя и затова давам думата на представителя на комисията Йоанис Кониньотис. Благодаря, госпожо председател. Относно този проект в Мегалопли, трябва да кажем, че Гърция е получила решение на съда цитира се съответния номер по отношение на управлението на отпадъците и не създаването на съответната мрежа и адекватна инсталация за пречистване на опасни отпадъци. Гърция в такъв смисъл трябва да създаде такива инсталации, като разбира се се съобразява и с съответното законодателство на Европейския съюз службите на комисията все още не са осведомени нито от местните власти от Мегалополи за това дали е приета оценка за въздействие на околната среда по, тези, по този проект. Към днешния момент ние не можем да преценим по този повод дали има нарушение на европейското законодателство или не. Благодаря. Има ли желащи да се изкажат? Колегата Буштинаро. It is a, an deja vu. We must stop. Да, това вече сме го виждали. Днес комисията ни казва, няма отговор от компетентните гръцки власти, ако изобщо са компетентни. Няма никакъв отговор от местните власти. Мисля, че когато обсъждаме доклада на Отургайс, какво да се направи за бъдеще, трябва да се поставят срокове и за комисията и за държавите членки, в рамките на които те трябва да дадат своя отговор. Защото ние получаваме петиция, но властите не предприемат никакви действия и не ги грижа какви са проблемите на местните хора. Трябва да спрем а, тази практика. Благодаря ви. Няма други желаящи като че ли да се изкажат? Не, колегата Яр. Äh, äh, Проблемът, съгласен съм, е, че не получаваме често информация от държавите членки. Имаме проучване. След това трябва всичко да се проверява отново, да се видят резултатите. За петиционерите нещата изглеждат много по-различно, тъй като въпросът опира до това, какъв е смисъл да се прави нещо, ако то се прави грешно. Ние трябва да насърчим комисията да гарантира предоставянето на информация на държавите членки, защото те трябва да са наясно с ситуацията. Ние сме свидетели многократно на подобна практика. Знаем, че нещата не вървят, но докато го установим, нещата вече са твърде напреднали, твърде късно. Мисля, че трябва да оставим въпроса открит, защото нямаме резултати и да поискаме комисия, от комисията спешно да поиска от е, Гърция съответната информация. Ставлавракос има думата. Благодаря. И слушах е, представенето на Европейската комисия. Нищо не се е променило от вече казаното на 20 февруари 2009 година. Това обаче, което забелязвам тук е следното. В един интересен, една интересна статия в гръцки вестник от тази година бе публикувано едно решение на Министерството на околната среда, на здравеопазването и на солидарността, както и на земеделието, на културата и на туризма. Та това е едно общо решение на всички тези министерства, които изброих по този въпрос, който обсъждаме сега. Та, иска ми се да остане отворена тази петиция, да не я прекратяваме, но може би кмета на на града, пък и представителите на комисията да се обърнат към същия този кмет и веднага да поискат от него а, да вземе предвид новите данни, а, които се съдържат в това решение и да обсъдим тази, дискус... Е, тази петиция до края на годината, защото Гърция много страда от такива забавени и отлагания. Знам, че от една страна трябва да се обсъждат всички въпроси, свързани с увоз, но не може да мерим с двоен аршин и от една страна да наказваме Гърция за това, че закъснява, а от друга страна пък като че ли не следваме отблизо случващото се в тази страна и действието, които предприемат властите. Така че мога да кажа на представителя на комисията конкретно за какво решение говоря и казвам, че ако може тази година всичко да се реши, за да не може до година отново да глобяваме Гърция и те пак да са виновни, а ние нищо не сме направили. Благодаря. Добре, остава отворена тази петиция. Мисля, че не е необходимо отново да се обръщаме с апел към е, Европейската комисия по същество да работи. Най-вече времето и начина по който работят, може би, би трябвало да бъдат е, малко по-бързи Отдавна обсъждаме това. Преминавам към следващата точка от дневния ред. Седма точка. Доклад относно прилагането на директивата относно управлението на отпадъците, основаващи се на получени петиции. И Тургайс има думата. Е, е, Благодаря, Eh, Благодаря. De... Gracias. En la presentación de este informe... Дами и господа, когато представяме доклада за прилагането на директивата за управлението на отпадъците и получените в тази връзка петиции, бих искал най-напред да благодаря на Каролайн, на Дейвид от секретарията, както и на представителите на НП, Елена сред тях, както и на останалите групи за получената подкрепа. Искам да благодаря на сътрудниците, на съветниците. Ние проведохме доста заседания, за да доближим позициите си и за да имаме по-добро планиране по изготвянето на доклада. Постъпват все повече петиции което показва, че доста от публичните администрации в държавите членки не могат да разрешат по удовлетворителен начин обезвреждането на отпадъците. Ние приехме много мерки в държавите членки, за да гарантираме правната рамка, за да можем да се справим с нарушаване на стила ни на живот, ние действително изхвърляме много отпадъци от домовете си, от предприятията, от болниците. За всички е ясно, че ако не се вземем с тези проблеми и ако не ги приоритизираме, ще се получи отрицателен ефект. Става дума не само за благосъстоянието на хората, но и за състоянието на планетата и за околната среда като цяло. На базата на петициите, които получаваме, виждаме, че на местно ниво има много безпокойства, свързани с управлението на отпадъците. Този проблем е сериозен и в политическо и социално изражение. Гражданите очакват от Европейския съюз да бъде прието нужното законодателство и да се намери максимално бързо решение. Заложен на, на карта е доверието към е, Европейския съюз. Имайки това предвид, аз търся решение на проблемите, които са поставени от страна на петиционерите. Можем да намерим решение на проблемите само ако правилно прилагаме законодателството за управление на отпадъците в държавите членки. Тук е, се налага да се подобри обучението, информираността на гражданите, в доклада ние сме посочили какъв път да следваме в бъдеще в Европейския съюз по отношение на управлението на отпадъците. Бихме искали държавите членки на първо място изцяло да приложат директивата, особено що се отнася до плановете за управление на отпадъците. На второ място трябва да признаем, че се нуждаем от повече инвестиции за да имаме стратегии, нужната инфраструктура, нужните инсталации, за да се справим с отпадъците в държавите членки. Може би трябва също да се опитаме да използваме и някои от е, ресурсите за целта, вместо да искаме пряко финансиране от Европейската инвестиционна банка. И на трето място трябва да има информация за държавните служители, които се занимават с управлението на отпадъците. Трябва да играем и по-голяма роля в информирането на държавите членки, да установяваме недостатъци в плановете за управление на отпадъците, като наблюдаваме начина на прилагане на европейското законодателство в държавите членки. На пето място Една стратегия за по-ефикасно управление на отпадъците създава възможности за създаване на работни места, за увеличаване на заплатите, тъй като ако има по-добра информираност за околната среда сред гражданите и по какъв начин това може да е от полза за всички ни, това би било много положително. На шесто място ние също акцентираме в доклада върху правилното прилагане на ОВОС и координирането на процедурите за издаване на разрешения в сферата на околната среда. На седно място ние искаме от държавите членки да гарантират пълна оценка на въздействието върху околната среда преди вземането на каквото и да е решение за изграждането на ново сметище. Подобна оценка трябва да бъде задължителна. На осмо място. Аз съм убеден, че диалогът между публичните органи, частния сектор и гражданите, които са засегнати, е най-добрият начин за разрешаването на конфликти. Трябва да откроим като приоритет управлението на отпадъците, както и да фокусираме върху прозрачността и лесния достъп до информация. На девето място ние искаме от комисията да предложи по-ясно какво трябва да се направи с сметещата, за да се получат по-добри гаранции за ефекта върху човешкия живот и здравето на хората, както и за въздействието върху околната среда, като същевременно се спазва принципа на субсидиарност. Също искаме от Европейската комисия да гарантира в рамките на своите компетенции изпълнението на процедурните изисквания в рамките на европейското право най-вече, що се отнася до правилното прилагане на оценките на въздействието върху околната среда, публичните консултации, всички изисквания заложени в директивата за опазване на околната среда и за историческото наследство. От наша гледна точка е важно да имаме ясна представа за това, доколко приемливи са отпадъците, да има нуждата процедура за проследяване на управлението на отпадъците. И на последно място трябва да се предвидят санкции, глоби за онези, които незаконно изхвърлят отпадъци, особено когато става зума за токсични или опасни отпадъци, за да се компенсира от части вредата, която е нанесена на околната среда, защото трябва да се спазва принципа на замърсителят плаща. Госпожо председател, по всички тези въпроси, както и останалите засегнати в доклада, отразяват необходимостта, показват колко важен е този доклад за Европейския парламент и най-вече за Комисията по петициите, тъй като получаваме толкова много петиции по тези въпроси за колегите и за срещите, които сме провеждали, възможностите, които сме е, имали да обсъждаме тези въпроси. както и измененията, които се представят, е, ни позволяват е, да разгледаме тези изменения и през декември да внесем въпроса в пленарна зала след като минем по тази процедура. Надявам се да имаме един доклад от Комисията по петициите, който отразява всички критики, отправени от страна на европейските граждани. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за извършената работа, колега Итургайс. Е, ако е сопунто. И сега давам думата на представителя на Европейската комисия, господин Де Кастилио. You, Благодаря, госпожо председател. Аз работя в звено С 2, който се занимава с управлението на отпадъците. Ние се запознахме с проекто доклада с голям интерес. В този доклад се поставя действително много въпроси, които са непознати много добре, свързани с доброто управление на отпадъците в Европейския съюз в съответствие с правото на Европейския съюз, отнасящо се за тази сфера. За съжаление, отпадъците продължават да се разхищават в Европейския съюз, а е има огромен потенциал в държавите членки да се рециклират по-голяма степен отпадъците и да се депонират по-малко в сметеща. Когато говорим за рециклиране, ние имаме рециклиране, предвид рециклиране, като се спазват най-добрите жизнеспособни техники. За съжаление обаче в Европейския съюз картината е твърде контрастна между държавите членки. 16 от държавите членки все още изхвърлят 50% от отпадъците и само 6 рециклират повече от 50% от тези общо отпадъци. Това са Германия, Австрия, Холандия, Швеция, Дания и Белгия. Обичайните за подозрени. Има около 5 страни, Обединеното кралство, Италия, Финландия и Люксембург, които имат един коктейл от управление на отпадъците. Имат повече изгаряне, по-малко депониране в сметища. И това е ситуация, пред която сме изправени от гледна точка на Европейската комисия. Систематично е, че повече от 20% от нарушенията на околната среда са свързани именно с управлението на отпадъците. Господин Утургайс е прав да постави тези въпроси. Но ние също разбираме, че в много петиции, много жалби, които получаваме от гражданите, се говори а, за конкретни случаи е, и това отнема доста от нашите ресурси. Европейския парламент, както и комисията, посвещават доста време на тези въпроси. Разбира се, никой не иска да има сметеще в близост до дома си, но след като генерираме отпадъци, се нуждаем от такива депа за отпадъци. Тези депа трябва да отговарят изцяло на законодателството на Европейския съюз и да съответстват на нужните стандарти. Но в много случаи а, петиционарите се обръщат към Европейския парламент като първа инстанция, въпреки че те упражняват а, свое право по-добре, е те първо да се обърнат а, към местните регионални власти и, ако е необходимо, на правната им система вътре в а, страната, преди да преминат по-нататък. Бих искал също да подчертая, че съм наясно, че по отношение на много от е, е, петициите, които постъпват, е, проектите са вече в ход. В много случаи няма издадени разрешителни от компетентните власти, особено що се отнася до създаването на депа за депониране на отпадъци и за е, инсинератори. За съжаление, Европейската комисия няма юридическа компетентност е, на този етап е, да установи нарушение на законодателството на Европейския съюз. Затова трябва да изчакаме, докато проекта се реализира, за да можем да се намесим. Бих искал в заключение да очертая нашите приоритети, що се отнася до а, директивата за управление на отпадъците. Аз съм работил по директивата в а, продължение на 3 години и половина. Трябваше да бъде свършена много работа. Ако беше транспонирана от държавите членки до 2010 година, щеше да е добре, но имаме не е много добра ситуация с мерките за транспониране. Един от нашите приоритети за това е да акцентираме върху този факт и да се предприемат нужните правни мерки, за да се гарантира, че 27-те държави членки ще е, действат съгласно еднакви правила. Много важно е, ако искаме да разрешим един проблем, се нуждаем най-вече от нужната информация. Ние не можем да отидем по-далеч от е, статистиката на Евростат. Ние искаме да получим обаче и допълнителна информация, за да можем да задействаме верните механизми чрез Агенцията за опазване на околната среда, която беше спомената по-рано от господин Отургайс. Нуждаем се от добра информация, за да следим рам... изпълнението на рамковата директива за обезвреждане на отпадъците в държавите членки. Тук имаме силен инструмент. Това са плановете за управление на отпадъците. Винаги, когато ги споменавам, се сещам за кампания. Ние е, знаем, че черно на бяло на хартия нещата изглеждат добре, но реално нещата не стоят така и сега имаме сериозни проблеми в кампания. Комисията е наясно с този проблем и искам да следи много отблизо плановете за управление на отпадъците в онези страни, които не са в чалните редици по отношение на доброто управление на отпадъците. Те 16 е държави, за които споменах, не става дума само за плановете за управление на отпадъците, важни са също и плановете за превенция на отпадъците до 2013. Те трябва да са на лице и трябва да настояваме пред държавите членки да изготвят своите програми. Мисля, че всички сме съгласни, че е по-добре да се прилагат превентивни мерки, отколкото да се действа в последствия след факта. Много е важно да имаме механизми, за да запълним празнините в знанията. Искаме да създадем четворка, комисията, Евростат, агенцията, които да работят много тясно помежду си. Комисията ще продължи да улеснява обмена на информация между държавите членки. Това е от особена важност, освен това, трябва да накараме държавите членки добре да тълкуват законодателството чрез прилагането на основни насоки и други важни инструменти. Благодаря ви. Това е към момента. Благодаря ви за изказването. Искам да подчертая едно объркване. Малко противоречиво ми се струва поведението на комисията. От едната страна искате гражданите да участват в развитието на процесите, е, все повече да са въвлечени. От друга страна обаче, тук на същите тези граждани казвате, да изчакат или първо да се обърнат към всички национални органи и власти и чак тогава да се обръщат към институциите на Европейския съюз. А очевидно, че е, както и в случая, който цитирахте с кампания, нещата се разполагат на най-различни нива поне проблематиката е такава и затова много трудно могат да се разрешат. Нямам се да може да коментирате и това малко по-късно. Затова отварям дебата и давам думата на колегата Меркес. Thank you so much. Uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегата за представянето, както и на комисията. Въпросите, свързани с отпадъците, продължават да бъдат сред основните проблеми, които ни занимават, дори нашата комисия. За това е много важно да намерим решение на проблема. Напълно съм съгласна с докладчика, че трябва да имаме план за справяне с проблема. Освен това е изключително важно европейското законодателство да се прилага. Това е нещо, което е очевидно. Подчертано е и в този доклад. Хубаво е, че е подчертано, от друга страна обаче това е недостатък. Защо? Защото ако нещата са очевидни, като например това, че трябва да спазваме закона, защо да го казваме тогава? Комисията по петициите ли е тази, която трябва да повтаря, че трябва да се спазва законодателството, което е в сила в Европа. Не, смятам, че това, което трябва да направим е да дадем отговор на онези жалбоподатели, които идват при нас и ние всъщност им казваме какво ще се случи с тяхната петиция. Искам да попитам докладчика следното. Не е ли вашия доклад една петиция пред Европейската комисия? Защото ние сме законодателен орган. Няма нужда да се морим, молим и да изпращаме петиции до Европейската комисия. Имаме по-силни инструменти. Това, което предлагам да направим по този важен доклад, е да отговорим на гражданина по неговото искане и да кажем какво ще направим с тази петиция. Е, трябва да имаме определен начин на работа. Ако се получи петиция, какво се прави с нея, как се обработва тя. Ние сме тези, които трябва да наложат начина на работа. Да кажем, ще има ето такива срокове за обсъждане и винаги ще изпращаме съответна а, мисия, ако проблема е от определен мащаб или пък в зависимост от сериозността му. И винаги ще искаме процедура за нарушение, когато еди какво си, или пък няма да искаме, когато обстоятелствата са такива. Тоест трябва да имаме някакъв модус операнди, за да знаем как да се работи по съответните петиции. Ние получаваме много такива и все повече. Важно е да говорим по същество – а то е следното. Защо получаваме толкова много петиции? Защо? Защото закона не се прилага, защото гражданите се тревожат от липсата на действия, на прилагане на закона, притесняват се от липсата на прозрачност, питат а, дали съответното сметище или инсинератор а, е близо до тях или или е някъде по-далеч от мястото, където живеят, отговаря ли съответното място на безопасните и здравословни условия. Е, тоест, е, те не са част от решението и това ги притеснява. И ние трябва да им дадем отговор. Няколко коментара. Липсата на финансиране не е проблем и това е записано в регламента за отпадъците. Всяка една държава трябва да направи така, че да покрие разходите за съответното правоприлагане. И според мен това е изключително важно. Не може държавите да разчитат на външни финанси, за да решат проблемите си с отпадъците. Не, те трябва да намерят решения, които да отговарят на техните обстоятелства. Затова не мисля, че трябва да се обръщаме към инвестиционната, Европейската инвестиционна банка, която да субсидира такива а, проекти. И същото се отнася и до структурните фондове. Те са едно временно решение. Ще видите и в кампания, и в други региони, че нещата изглеждат точно така. Интересно е, че имате нови идеи, като например различни цветове, които да отговарят на съответни кодове. Трябва да обсъдим това с Комисията по околната среда, да направим едно общо искане, но има други мерки, според мен, които могат да доведат до по-бързи резултати, като например колко държавни служители са необходими, за да се приложи един регламент за отпадъците. Вижте Италия. Имаме хиляди държавни служители, един след друг, които трябва да се занимават с отпадъците, а те не се занимават с това. Като че ли няма никакво въздействие върху решаването на проблема, броя на служителите, които се занимават с него. Така че Европейската агенция за околната среда трябва по-активно да участва по тези въпроси и също да бъде част или вписано в някаква директива или да бъде част от мандата на тази агенция. Не мисля, че инсинератор, инсинераторите сами по себе си са проблем или пък, че не се използват добре. Смятам, че информацията за тяхното функциониране е проблематична. Затова трябва да дадем прозрачност на същността на вашия доклад. И сега за опасните отпадъци. Почти не получаваме петиции за това, но може би в бъдеще нещата ще се променят. Това, разбира се, е проблем. Не смятам, че изгарянето на опасни отпадъци е такъв голям проблем, но отново няма диалог, няма прозрачност и затова гражданите се обръщат към нас. И това също всъщност е проблема. И на места, разбира се, може би няма добро прилагане на законодателството, но смятам, уважаеми колеги, че това е много важен въпрос, тъй като това е един ресурс, който бихме могли да използваме в едно общество, което рециклира добре един, една суровина в бъдещето. А в много държави на него се гледа като на проблема, не като на възможност. А затова можем да се възползваме от тези петиции, да обърнем мисленето и да видим как точно да бъдат е, използвани тези неща в бъдеще. Благодаря ви за вниманието. Благодаря колегата Мартинес. Благодаря ви, госпожо председател. ще бъда кратък. Както каза и колегата, трябва да работим по този въпрос, но нека да кажа няколко неща в самото начало. Господин Итургайс, благодаря ви за доклада. Много е полезен, много сериозно подхожда. Често има доклади, които са отлични, но не ни дават никакви указания за това как да работим. Докато този всъщност прави точно това. Два момента за мен са много важни. Първо да очертаем приоритетите. Би било полезно този доклад да бъде обсъден в пленарна зала и то реално обсъден с новите процедури, по начина по който ги прилагаме. Цяла серия доклади имаше такива. Мисля, че има единодушие по този въпрос и като че ли се гласува без да представяме въпроса. Има съгласие, защото определен доклад е много полезен или поради това, че, е ефикас, че докладчика е работил много ефикасно, но си мисля, че е, по този начин, обсъждайки го в пленарна зала, придаваме необходимата значимост на този доклад посредством дебат. Важен е доклада също така, защото, както каза Юдит, той се опитва систематично да подходи към работата и на нашата комисия. Много е важно това. Трябва да се опитаме да постигнем това, което не винаги ни се отдава. А то е да има едно единодушие между различните политически групи и евродепутати. Това изисква усилията всички ни. Както каза госпожа Меркис, всички работим, за да се опитаме да съживим метода на работа и целите на тази комисия, за да може да служим на гражданите, а не просто да сме една платформа, на която може да се говори. Не, ние трябва да можем да решаваме и проблеми. Много е важно да се движим такъв, такава посока. Джудит, освен това, заяви, че има много петиции, е, по тази тема, защото гражданите се вълнуват. Но аз пък мисля, че защото има все по-голямо замърсяване. Не просто защото гражданите са запознати с това, но и би трябвало гражданите да знаят, че не трябва да се замърсява. Има държави, които са важни за ЕС, където Въобще не се използват найлонови турбички в супермаркатите. За съжаление, обаче продължаваме на други места с замърсяването. Гражданите трябва да бъдат образовани, децата трябва да получават информация, да им обясним, че е, всеки път, когато замърсяваме, създаваме проблем за цялото общество. И всички граждани трябва да знаят, че те носят отговорност. Не може просто да се оплакват за буклука около себе си, защото трябва да си дадат сметка, че те са тези, които създават буклук. Това трябва да се заяви в пленарна зала. Благодаря ви. Поздравления, Карлос. Всичко това отговаря на всички въпроси, е, свършени в доклада. Господин Яр. Ja, zunächst auch ein großes Dankeschön an äh, unseren Berichterstatter. Най-напред е, искам да благодаря на докладчика ни, е господин Ото Гайс. Мисля, че той свърши много трудна работа по много добър начин и успя да направи добър анализ на положението, както и да излезе с някои политически заключения. Ние не само трябва да приемем този доклад в пленарна зала, а трябва да проведем разисквания в пленарна зала, за да се чуе защото този доклад заслужава да бъде оповестен по-широко. Госпожа Макис вече се спря на някои от нещата, които исках да засегна. Ние имаме европейско законодателство и ние очакваме държавите членки да го прилагат на практика. Това е най-нормалното нещо на света. Не може да се поставя под въпрос, защо става дума за закон – и трябва да се знае, че ако не се спазва, ще има последици. Но често сме свидетели на ситуации, при които това не се случва и затова получаваме толкова петиции. Промете са преди всичко два. Първо, когато приемаме европейско законодателство, винаги се предвиждат преходни периоди. И това е разумно, защото страните се нуждаят от време да се адаптират към новото законодателство. Но често това, което се случва е, когато получим петиция и отправим въпрос към комисията през преходния период, отговора, който получаваме е, че нещата се намират в преходен етап, е, трябва да се изчака краят на преходния период. След това този преходен период изтича, оказва се, че държавите членки продължават да не прилагат законодателството, т.е. се нуждаем от законодателно наблюдение. Не можем да очакваме че в крайния срок изведнъж нещата ще започнат да се прилагат. По отношение на отпадъците, в повечето страни тези въпроси се решават на местно, регионално ниво, а не на национално. Именно местните власти са тези, които се занимават с въпроса. Ние правим посещения за установяване на фактите, за да видим защо нещо се е случило, тъй като всичко има някакви основания, не става изведнъж за една нощ. Често установяваме, че липсва оказване на помощ или мониторинг. Вторият проблем, с който се сблъскваме и днес, а именно недостатъчна информация, непълна информация. това е въпрос, по който трябва да се работи. Когато получим петиция или жалба и не получаваме отговор дори от комисията, това е положение, което не може да продължава. Ако петиционер постави даден въпрос, е, комисията поиска съответната информация, важно е тази информация да постъпи. Често регионалните власти имат повече информация, отколкото комисия, тъй като тази информация не се предоставя дори когато е на лице. Гражданите на място също трябва да разполагат с информация. Ние от наша страна също се нуждаем от нея. Влушаването на състоянието на околната среда не винаги може да бъде преодоляно Проблема с управлението на отпадъците изисква общ подход. Господин Отургайс, вие проведохте много преговори. Мисля, че свършихте отлична работа. Вие отговорихте на очакванията и се надявам, че вашия доклад ще бъде не само прият, но ще бъде разискван в пленарна зала. Господин Буштинаро. Да, извинявам. Приветствам много полезното принос на нашия колега. Но искам да се върна към едни практически заключения от този доклад, който с измененията си може да се превърне в инструмент, с който да променим настоящото положение, което никак не е задоволително. Говорихме за мегалополи току-що и откриваме, че нямаме никакви правомощия ние в Европейския парламент, а пък и комисията, както се вижда. Та, трябва да намерим начин да направим по-строго европейското законодателство, да има сила, правомощия Европейската комисия и съответните агенции. Първо, в много случаи гражданите, и общността биват консултирани само формално по проекти за управление на отпадъците. Посетихме България и видяхме колко формален е процесът там. Дори е, тези, които са се противопоставят на проектите, биват изгонени от залата при консултации. А, аз идвам от Румъния, там също има подобни проблеми и смятам, че тези проблеми не се ограничават само с България и Румъния. Та, трябва да има реални консултации. Второ, трябва да се определят условията, по които ще се а, е, прилагат а, е, оценките, стратегическите оценки за въздействие върху околната среда. Защото а, е, на места, където има много вредни, отровни отпадъци, тогава вече в тези случаи условията за оценката за въздействието на околната среда трябва да бъдат ясно формулирани. Трябва да има нови правомощия за Европейската комисия, за Агенцията за опазване на околната среда. Те трябва да могат да отиват там и да правят проверки преди да се правят съответните стратегически овоз и преди да бъдат приеманите. Иначе ни се пробутват някакви измишлетини от компаниите и от е, правителствата и след това има огромни, се получават огромни катастрофи за околната среда. Освен това трябва да се определи времето, в което местните власти и националното правителство и Европейската комисия да реагират. Това е важно, защото ако се върнем отново на дискусията за мегалополи, Местното прави... Местните власти не са реагирали, правителството не е реагирало, комисията ни казва нямаме никаква информация и не можем нищо да направим. И какво казваме на гражданите тогава? Смятам, че е необходимо да има ясно дефинирани срокове, в които е, съответните власти да бъдат задължени да дадат отговор. И ако не го направят, да се наложат санкции. Може би това е прекалено но ако няма подобен жълт картон или червен картон, нищо няма да се постигне в някои страни членки. И накрая трябва да настояваме за рециклиране. Колеги, Китай е, преработва отпадъци, внесени от Япония, от Юго-Источна Азия – а, в Китай има проблеми с замърсяването, но те сега от рециклирането на отпадъците правят индустрия. Комисията спомена, че има страни членки, които имат много опит в тази област и други, които не се справят. Ние трябва да подкрепим политиката за рециклиране на отпадъците, защото в противен случай няма да решим въпроса за, за отпадъците нито пък въпроса с замърсяването. Затова, според мен, трябва да има много ясно формулирани строги критерии за страните членки, за местните власти, регионалните власти. Трябва да се работи, да се обяснява и не комисията да ни казват защо нищо не могат да направят. Просто трябва да се действа. Приветствам доклада, приветствам и думите на Юдит Меркес и на всички останали изказали се. Мисля, че заедно с Европейската комисия можем да помислим дори за промяна в законодателството, така че да има съответните институции да имат съответните правомощия. Господин да си не точно калих, Куфаваме. Госпожа председател, това е много добър доклад. Това е дори отличен доклад. Необходимо е да се предприемат мерки, за да могат да бъдат приведени на практика препоръките в него. Има текстове, които могат да бъдат прилагани. Говорим за сериозен проблем, който се отнася до интересите както на индустрията, така и на държавата. Това ни задължава да вземем предвид обществената реакция. и да предвидим допълнителни мерки Например, разширяването на компетенциите на комисията по петициите или реализирането на други идеи, например, проверката на заключенията на различните проучвания, направени от страна на комисията. Аз съм запознат с опита на моята страна и зная, че ако някой се обърне към правосъдието, отиват поне 5 години преди да се намери решение. Но когато говорим за отпадъци, тук управлението трябва да акцентира върху зачитане на обществения интерес, като същевременно се спазват действащите норми. Т.е. трябва да се намерят решения, които не представляват риск за обществото. Искам да кажа нещо в тази връзка на докладчика, за да бъдат включени тези идеи в доклада му, той да стане по-ефикасен и искам отново да благодаря на докладчика. Благодаря на всички, които се изказаха в този дебат. Друг никой не е поискал да вземе думата. Искам да ви припомня, че Крайният срок за предлагане на изменения е следващата сряда в 15 часа, така че вторник, извинете. Бихте могли да помогнете на колегата и Тургайс. Както казахте, работата наистина е голяма. А той показа, че може да работи много добре. Обедена съм, че документът ще бъде обсъден в пленарна зала. Включено е нашето искане. Мисля, че това ли някой ще възрази да премине по такъв път, какъвто ние мислим, че трябва да премине този доклад. Най-вероятно през декември в пленарна зала ще имат дебат по този въпрос. Ако колегата иска да каже нещо в заключение, ще му дам думата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Най-напред е, искам да благодаря на всички наши колеги за отличните им предложения. Ще се опитам да включа казаното в е, доклада. Господин Сарабракос. Бих искал вие, както и останалите колеги, да имате предвид срока за изменения. Може би да представите вашите идеи в този срок. Някои от тях са включени вече в доклада, но други са много добри и бих искал да ги получа от вас. Бихме могли да ги обсъдим, бихме могли да гласуваме тези предложения за изменения. В отличие от някои от колегите, аз Обичам да получавам изменения. Считам, че това е конструктивен подход, така че не съм обезпокоен от това, че има предложения за изменения към доклада. Искам да благодаря и на комисията. Знаем, че има проблеми. Ето защо изготвихме настоящия доклад. Госпожа Меркес Ние мислим повече за хората, отколкото за държавата. Ние мислим за петиционерите. Когато Европейската комисия каже, че в определени държави е, членки ситуацията е хаотична, въпросът опира до това, защо нещо не е направено по-рано. Може би това не е по наша вина, нещо е би трябвало да се направи, независимо от комисията по петиции или по околна среда. Очевидно е, че нещо е трябвало да бъде направено. Госпожа Меркес също предложи да не мислим за комисията, а за петиционерите. На мен това много ми допадна. Може би да имаме текст, за да имаме по-ясна представа за нещата. Госпожа Окенс спомена за проблемите с планирането в държавите членки. Ние сме обсъждали този въпрос многократно. Ние не можем непрекъснато да се връщаме към едни и същи въпроси, които вече сме разисквали ни. Ако имаме проблеми с планирането или пък с околната среда, изготвяме непрекъснато доклади. И според мен това, което трябва да направим, да получим проектите и да преценим какво може да се направи. Комисията знае, е, че проблемът е в това, че законодателството не винаги се спазва и именно това води до ситуацията, е, която виждаме в някои от държавите членки. Господин Бощинаро, той напусна залата, но каза, че ако не се спазва закона, тогава трябва да се предприемат мерки, трябва да се наложат санкции. такива санкции са наложителни. Трябва да видим какви санкции са предвидени, освен това да гарантираме добрата информираност на хората, тъй като именно там е проблема в много случаи. Когато хората не са информирани добре, те не са наясно, че не трябва да замърсяват околната среда, Това трябва да бъде златно правило за всички граждани. Те се нуждаят от повече информация. И това е предвидено в доклада. Когато Мигел Ангел каза, че докладът е важен и че трябва да му се отдаде приоритет и че трябва да му бъде отделено нужното значение пленарна зала и че трябва да проведем истински дебат, независимо от дали има изменение или не. По мое мнение, това ще бъде един от важните доклади, изготвени от Комисията по петициите. И както вие казахте, трябва да получим нужната тежест. Мигел Ангел, Ангел Мартинес също подчерта този факт. Господин Яр, каза, че трябва да проявяваме високо чувство за отговорност. Този доклад предвижда такава отговорност не само за комисията по петициите и за унези, които са го изготвили, а за всички политически групи. И мисля, че и вие имахте това предвид. Трябва да стане ясно, че това е доклад на Комисията по петициите с нужната тежест. И така, госпожо председател, мисля, че това обобщава позицията, която беше изразена от много от колегите. Искам отново да благодаря за всички предложения за изменения към доклада. Благодаря. И аз ви благодаря, колега и Приключваме тук. Преминаваме на следващата точка. Става дума за представяне на петиция от господин Арканджели с френско гражданство за опазването на кафявата мечка във Франция. Той е тук сред нас. Давам му веднага думата за 5 минути. Oui, madame la présidente. Да, госпожо председател, уважаеми господа депутати. Е, благодаря, че ми позволите да ви представя днес нашата петиция за състоянието на кафявата мечка в Пиренеите. От, 5 асоциации, от 15 асоциации се представя тази е, петиция, обединени в една организация Капурс. Аз съм е, председател на асоциацията ПИ Делюр Садет. Също така съм кмет на общината Арбас в Централните Пиренеи. Искам да ви припомня, че кафявата мечка вида Урсус Арктус фигурира в анекс 2 4 на директивата за местоопитанията и съответно е, има статут на строг режим на опазване. Затова държавите членки, където съществува този вид, е, са задължени да го опазват или да възстановяват е, или да го възстановяват. Но искам да ви обърнем внимание, че Франция не изпълнява тези разпоредби. В Пиринеите е, популацията на мечката на кафявата мечка е разделена всъщност на две популации. Е, западна, където съществуват само два екземпляра, мъжки единствено. И в е, тази част на Пиринеите вида изчезва опита на Франция да въведе мерки за опазване са били много, много плахи и в момента популацията се намира на ръба на изчезването. Така че абсолютно наложително да се въведат мерки за възстановяване на вида. А в централната и източната част на Пиренеите през 1996 и 2006 година са заселени няколко екземпляра и в 2010 година има 16 екземпляра, 3 мъжки, 5 женски, 2 млади екземпляра, 4 мечета. Тоест там популацията се възстановява, но много бавно. А ефективността на мерките, предприяти от Франция, всъщност е напълно недостатъчна за устойчивото развитие на вида. Всъщност е, през, е, в тези години между двете популации няма никаква връзка, само един мъжки индивид е преминал от, от другата страна. Има изследвания от асоциацията, е, от организацията, която се занимава с лов и дивата фауна и е, тези изследвания показват, че е, в е, 2009 година е било необходимо да се заселят 13 мечки в перинеите, за да се осигури устойчивото развитие на вида. Но четирите женски екземпляра, които са били заселени, два са починали, една не се е възпроизвела. По-късно се провежда още едно изследване и се смята, че в момента, за да се запази вида, трябва да се заселят 13 мечки в е, западните перине и 4 в централните перине. Тоест, е, състоянието на вида е много неустойчиво и се формулира в момента като критична опасност за изчезване на този вид. Нито, един от двете, нито една от двете популации в Пиренеите не е в добро състояние и се налага да се вземат спешни мерки. Петте екземпляра, които са били заселени през 2006 година, са били заселени там под един план за възстановяване и запазване на вида в френските Пиринеи но в последствие френското правителство решава да не продължава изпълнението на този план, с което застрашава и биоразнообразието. В момента се предвижда да се за, заселят екземпляри само с цел да се възстанови вида поради загуби на екземпляри от човешка намеса, което не е достатъчно. В момента даже всъщност са се отказали от това да заселят един единствен екземпляр, за да заместят мечката, която е била сгазана от кола. Тоест, усилията на френското правителство е напълно лишено от всъщност няма нищо реално извършено. От 2009 година Франция не изпазва и директивата за местообиданията, именно член 12 който предвижда, че страните членки трябва да предприемат мерки за строги мерки за възстановяване на вида, а също и член 22 е нарушен. Това е изискването да се заселват екземпляри в местообидания на вид, който е застрашен от изчезване. Е, бяхме представили многобройни жалби пред Европейската комисия и ние и други асоциации още от 2009 година, но нямаме никакъв отговор. И депутатката Сандрин Белие постави въпрос, на който комисията е отговорила, че се изчаква финали... окончателното изработване на стратегия за Пиренеите от страна на Франция – и тогава ще се е, види какви са мерките, които предприема френското правителство, но всъщност е, Франция се отказва дори да засели този един екземпляр, за да замести мечката, която е била унищожена поради намеса на хората. А противниците на е, това в Пиренеите да има мечки, дори в преста са обявили, че те скоро ще бъдат избити. Ние желаем да се постави този въпрос, защото тук става дума и за запазване на видове, и за економическо развитие на региона, защото в противен случай се е, стига до едно е, нарушаване на биоразнообразието и съответно економически проблеми с нарушаване на възможностите за туризъм и така нататък. Благодаря за вашето внимание. Благодаря. Давам думата на представителя на комисията. Всъщност те са двама. Давам думата на първия от тях. Дами и господа петиционери, добър, добър ден. Радвам се на тази възможност, която ни давате да разгледаме въпроса за кафявата мечка в Пиринеите. Тази петиция заслужава да се разгледа на европейско ниво за защита на един вид, който е емблематичен, който е приоритетен, както каза и петиционера току-що, и е от интерес за всички граждани на Европейския съюз. Преди да дам думата на колегата от натура, свързано с популацията и Искам да ви запозная накратко с мерките, които бяха предприяти през последните години от френските власти, най-вече по отношение на перинеите за възстановяване на жизнеспособна популация. Петиционерът подчертава факта, че Франция се е отказала да пусне една мечка от женски пол в един от центровете на Пиринеите. Искам да подчертая пред всички присъстващи, че Европейската комисия разглеждат въпроса в рамките не само на тази жалба, но и на други жалби, които са получени в Генералната дирекция на комисията, свързани с опазването на кафявата мечка. Такива жалби вече са регистрирани. Това доведе до обмен на кореспонденция между комисията и, евро... и а, френските власти през последните години. Всяка година, когато се разглеждат постъпилите жалби, ние разглеждаме тези въпроси съвместно с френските власти. Много внимателно. Кои бяха мерките, въведени от френските власти от няколко години. Както каза петиционера, току-що беше направен опит от тяхна страна да се намали намаляването на популацията на кафявата мечка. През 1995 година, съгласно информацията от френските власти, вече не имало никакви мечки в източно-централната част, 5-6 са били само в западната част. Избраната опция от френските власти през 2006 година и по-рано беше да се въведат а, а, такива екземпляри в а, двете местообитания, в централната източна част и а, в а, западната част. В, м, има връ, а, сключен договор с Словения за а, въвеждане на мечка от Словения в някои от местообитанията в Перинеите. Такива 8 мечки са договорени. Единия от центровете на тези мечки е проблематичен няма въведени женски екземпляри, което застрашава изчезването на този вид в това ядро. Това са мерките предприяти от френските власти. Друга мярка беше спомена член 12. Френските власти са изготвили план 2006-2009 за възстановяване на популацията от кафяви мечки и за опазване на местообитанията им. В Атлантическите Пиринеи трябва да се има предвид, че Франция а, има а, пет а, места по Натура 2000 Това е свързано с прилагане на няколко члена от, от а, директивата за местообитанията, които изискват защита на местообитанията. Този план отпадна и вече не се прилага. Франция смята да замени този план с а, нова стратегия за възстановяване на биологичното разнообразие в Пиринеите от 1 септември 2011 година и ще доведе до въвеждането на една женска мечка. Ние поискахме от френските власти да ни представят стратегията си. Както беше споменато, член 12 изисква ам, да се свърже въпроса с опазването на мечките и а, лува. Има решения на префектурите за забраняване на лува. Ако има подозрение, че има мечка в зоната, където е разрешен лов, този лов се забранява временно или за целия период. В други департаменти където има мечки, има и дори по-строги мерки. Именно това показва защо са тези мерки предприяти от френските власти. Освен това се прави връзка между присъствието на мечки и селското стопанство. Има финансов план, има бюджет, който е предвиден през последните години да се помогне на селските стопани да опазят а, своите стада. И накрая, както вече казах, е, има планове за управление, които са в процес на изготвяне. Сега искам да дам думата на Марко Чеприяни, който която ще отговори за местообитанията. Благодаря. Искам да направя няколко бележки по консервационния статут. Постигането на един положителен такъв статут на всички хабитатни видове, както и видовете, покрити от директивата за местообитанията, е основната цел на тази директива. Това е крайната и цел – трябва да уточним, че директивата не залага никакви крайни срокове за постигането на тази цел. Директивата заявява, че мерките за постигане на един такъв статут зависят от самата държава членка, т.е. държавата членка е тази, как, която решава как да подходи, как да стигне до съответния резултат. Това трябва да бъде направено, като се вземат предвид економическите, социални и културни изисквания, както и регионалните и местни характеристики. Това е във втори член от директивата. Консервационен статут на една директива, на един вид по тази директива, в случая на една мечка, трябва да бъде оценен в съответствие с три аспекта. Динамиката на популацията, естествения естественото развитие и а, още един елемент. Първият е свързан с а, това, че той трябва да се докаже, че този вид всъщност е един естествен, една естествена част от това местообитание. След това, по никакъв начин в бъдеще не се намалява естествено размер на тази популация. И третия достатъчно голям да бъде, голямо да бъде местообитанието, за да може да имаме дългосрочна перспектива за развитието на този вид. Това ни казва директивата. В съответните указания сме дали по-конкретни характеристики, особено за големите хищници, защото в случая говорим за големите хищници. Там даваме подробности как държавите членки да тълкуват а, тези принципи. Нека да видим какво е направено, за да се оцени този статут. Държавите членки на всеки 6 години трябва да докладват пред комисията за прилагането на тази директива, както и за а, статута за опазване. А, това е 17 ти член от директивата. През 2007 година получихме доклади от а, държавите членки и имаме първото обща оценка на всеки един вид и всяко едно местообитание по директивата. Ако погледнем оценката за мечките в френските пиринеи, виждаме, че в доклада, който сме получили от френските власти, се дава една оценка, която е неблагоприятна и неадекватна. Защо? Заради динамиката на популацията, както и за и бъдещото развитие на тази популация. На заключение. Първо, Има ясно подобрение на положението след влизането в сила директивата за местообитанията. Особено ако сравним 1994 година, ще видим, че размера на популацията се е увеличил от 5 мечки на 20 мечки, като е по-голям и обхвата. Това е постигнато по различни начини. Първо, различни проекти за от 96, след това 2006 година, пускане на нови мечки от френските власти, след това други мерки, които бяха споменати, например насърчаването на а, съвместителство на мечките с а, отглеждане на едър добитък а, или пък лов за съответните забрани. Така че има удобрение подобрение на ситуацията, ако сравним положението 94-та и сега. Сега второто заключение е, че разбира се не е достатъчно всичко това, трябва да се положат още усилия, тъй като се казва, че е неблагоприятен статута. Знаем, че има такъв план до 2009 година за връщане на тези мечки. Нямаме представа какви са плановете в бъдеще и това е един от проблемите, които ще обсъдим с френските власти, както каза колегата. Благодаря. Добре, отлично. Благодарим на Европейската комисия. Един човек поиска думата. Не знам дали някой друг иска думата. Ако не, госпожа Вели. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да не повтарям всичко, което бе казано, но мога да кажа, че се обърках малко от обясненията на комисията. Тук се говори за нарушаване на директивата за местообеданията по две точки. Текстът е съвсем ясен. Там е, се казва, че страните членки трябва да вземат съответните мерки за строг режим на защита на застрашените видове. Тоест на, е, в този случай, кафявата мечка. И сега ни казвате, че целта е да се е, поддържа вида или да се запази в благоприятно състояние. А в момента комисията каза това и жалбоподателя казаха това, каза това от две години, от 2009 година, от края на 2009 Франция няма план за е, консервация, за опазване е, в е, Пиринеите. Така че няма никаква система за защита на този вид, така както се предвижда от е, директивата за местообитанията. Значи от 2009 година Франция не изпълнява задълженията си е, на общностно ниво по общностното право. Второ, комисията ни казва, че от 1996 година има подобряване на ситуацията. Тоест, казва, че състоянието на кафявата мечка Пиренеите е по-добро. Но в директивата не се говори за по-добро състояние. Казва се, че държавата трябва да се опита да възстанови вида, т.е. да има резултати не е само леко промяна на състоянието, а трябва да се постигне едно благоприятно състояние за запазване на вид застрашен от изчезване и то на цялата територия на Европа. И Франция не гарантира това. Комисията ни казва, Франция не гарантира едно благоприятно състояние на този вид. Значи, очевидно е, че не се изпълняват задълженията. Това западно ядро от популацията има само два мъкси мъжки екземпляра. Сега аз няма да ви обяснявам как точно работи природата и как се развива един вид и как се размножава той. Няма да ви предавам урок по биология, но смятам, че това не се прави с два мъжки екземпляра. Така че е, нека да се придържаме към законодателството. В директивата се казва държавите да предприемат съответните мерки, евентуално да е, се е, запазва вида, когато има, да речеме, неволни жертви от страна на действие поради действие на хората. Но от 6 е, години имало е смърт на, нали, по инцидент на женския екземпляр и държавата не е направила нищо за да осигури условията. От 5 години не е направила никакви, нищо, никакви мерки не е предприела за запазването на този вид поне да се е, засели там една женска мечка. И чак сега, 2011 година, се установява този факт. Та, какво се случва в момента? Какво ново е направено? Казвате, че Франция е правила, е, имала, е планирала да въведе един, да засели един, една женска мечка. Значи ясно е, че има отрицателни резултати. Е, популацията на мечките е застрашена. Е, Жълбоподателите ясно обозначават това. Е, комисията ни дава един много двузначен, неясен отговор. Този отговор на комисията, който е от юли 2011, всъщност от, през юли 2011 е имало отговор на комисар Поточник, който е бил много по-конкретен – Там се констатира, че Франция е в нарушение по отношение на задълженията си за опазване на вида на кафявата мечка. И от юли до сега нямаме никакви данни, които да показват, че нещо се е подобрило. Затова искам да попитам в момента какво трябва да се направи, колко време си дава комисията, за да търси мерки. Е, директивата за местообитанията предвижда да се направи ревизия през 6 години. 2010 колко години минаха от тогава? Нещо получило ли се благоприятно за вида на кавявата мечка в е, Пиринеите? Приемат ли се устойчиви мерки? Смятате ли, че може да отговорите на този въпрос? Предлагам е, комисията в края на кращата да започне да прилага и принципа за превенция, а също така и да задължи Франция да си изпълнява задълженията. нашата комисия бих желала да имаме възможност на края на годината да отворим отново тази, това досие и да видим какви нови елементи и данни може да ни предостави Франция по този въпрос. Значи да оставиме петицията е отворена и да я разгледаме отново в края на годината. Благодаря. Благодаря. Не знам дали някой друг иска думата. Не. Е, si no hay más personas, entonces le vamos a dar otra vez eh, la palabra a, a los peticionarios. Ако никой друг не иска да вземе думата, нека да дадем отново думата на а, подателите на петицията. От това, което чухте днес след обед, има ли нещо, което искате да коментирате? Не, не, просто да повторим, че е необходимо да се търсят мерки за запазване на, за опазване на веда. Всички експерти, включително и от френска страна, констатират, че е, няма мерки за опазване на вида в момента е необходимо да се заселят там поне 17 екземпляра, за да може да се запази популацията. Това е което трябва да се направи и се надявам да направите всичко, което е по вашите сили, да задължите френското правителство да си изпълнява задължения. Благодаря, господин жалбоподател. Не знам дали сте съгласен с всичко това, което казахме, но ние предлагаме да се остави петицията отворена, да се иска от Франция да предостави допълнителна информация, да видим какво правят. Нали сте съгласни с това? Добре, благодаря. Pasamos entonces al próximo punto, es el punto número... Нека сега да преминем към следващата точка, точка 9, петиция внесен от госпожа Лаура Ди Карло Антонио, италианско гражданство, относно забраната за лов на кафяви мечки в България. Да чуем изказването от името на комисията. От името на нашата комисия. Is not here? Поправя се председателя от името на комисията. Иска се забрана на лова на кафявата мечка в България от нашия жалбоподател. Тук се казва, че това е защитен вид, както чухме и по предишната точка. Now, uh... Вярно е, че има защита, но самата директива предвижда различни изключения, които държавите членки могат да използват, ако искат да позволят лов на определен брой екземпляри. Точно това се е случило и в България. Получихме оплакване по този въпрос. Започна едно проучване, обърнахме се с, с различни въпроси към българските власти, за да видим дали всички условия, а, записани от директивата за съответните изключения, са изпълнени. Чакаме отговора на българските власти. Благодаря, казва председателя. Госпожа Беляриска. Изглежда тя е експерт по мечките. Не, не, съвсем не. Е. Аз съм юрист. Искам да направя едно предложение. Бъргарите, които искат да се освободят от а, а, своите мечки, биха могли вместо да ги убиват, да ги пратят в Пиринеите. Така можем а, да свършим нещата добре и за България, и за Франция. Предлагаме тази петиция да остане отворена, докато получим нужната информация от България, за да получим ясна представа за положението. Но би могло да се предвиди сътрудничество между България и Франция по въпроса, за да може да се излезе от сегашния застой. Има ли други колеги, които искат да вземат думата? Ние сме съгласни с предложението на колегата. Сега преминаваме към точка 10 от дневния ред потици от Мануел Антонио Калпрадо от името на гилдията на рибарите в Лакуруния, Испания, подкрепена от 16 сдружения, свързана с замърсяването в Рия Дел Бурго, провинция Ла Коруня. Петиционерът е тук. Добър ден, имате думата. Благодаря. Ние сме представители на гилдията на Ребарите. Идваме от Галиция, за да говорим по този въпрос, който буди сериозни безпокойства сред нашите граждани. Има доста жалби, доста протести, както в Испания, така и в Брюксел. В резултат на това бяха предприяти различни, бяха заведени дела. Комисията по петициите играе полезна роля, за която искаме да им благодарим. Ситуацията с замърсяването на водите означава че ние се грижим за води, които са общо общоевропейски. Бурго има огромен капацитет за производство на ривни продукти. Бройката на рибарите значително е намаляла поради замърсяването в устието има замърсяване, което се дължи на изхвърлянето на отпадъци. От 20 години продължава това. Засяга се заетостта, както и качеството на водите и естествените местообитания. Това засяга и економическото бъдеще на района. Създава се проблеми за здравето на по-малко от 100 метра от плажовете има три болници. Въпреки продължаващите жалби за изхвърлянето на отпадъци и въпреки сериозността на положението, което продължава от години, е необходимо да намерим решение. Местните власти в Галиция през 1997 и 2010 година, 2001 година обещаха да изчистят устието. Между 2001 и 2006 имаше план за инвестиране на 79 милиона евро с европейско съфинансиране. Изхвърлянето на битови отпадъци замърсява водите на устието на реката. Трябва да има изграждане на инсталация за пречистване на водите, но за съжаление срока за тази инсталация беше изместен във времето. В доста селища на Испания липсват пречистващи инсталации. Всъщност такава инсталация беше изградена, но тя все още не е задействала. Районите около устието са населени от 100 000 души и всичко това има сериозен ефект върху тях. Изхвърлят се също и животински отпадъци, перилни препарати, също торове, което причинява огромни проблеми. Проблемът е, е в това, че нищо не се прави за изчистването на изхвърлените отпадъци. Няма средства за целта. Ние протестираме многократно пред Министерството на околната среда и местните власти в Галиция да започне такова прочистване за да се премахне сегашното замърсяване. Тази петиция идва в ключов момента, защото днес, на 8 септември, повече от 35 000 литра керосин бяха изхвърлили преди 6 а, а, дни, както и големи количества отпадни води. Това е много опасно за риболова, тъй като има пренебрегване на проблема от местните власти, има висока степен на замърсяване, местните органи избягват отговорност, има конфликт между различните нива на управление в администрацията, затова не се прави нищо. Именно по тази причина ние настояваме за правилното прилагане на законите, и за ясен план за изчистване на устието на реката. Именно за това сме тук. Обръщаме се към Комисията по петициите на Европейския парламент да направи две неща. Да остави тази петиция отворена, докато не се постигне добро почистване на устието. И на второ място искаме делегация на Европейския парламент и от Комисията по петициите да дойде на място в Галиция да се запознае с положението, на устието на Делбурго. Благодаря. Давам думата на господин Мартин от комисията. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на евродепутатите. Благодаря на жалоподателя. Говоря от името на Генерална дирекция околна среда в Европейската комисия разбираме, че европейското законодателство за водите е изключително важно, и е важен инструмент за защитата на природните ресурси на всички граждани на Европейския съюз. Както знаете, има съвсем ясна цел, като се използва рамката директива за водите. Държавите членки до 2015 година трябва да направят така, че всички европейски води да бъдат в едно добро екологично състояние. Основният инструмент, който би трябвало да ръководи действията на държавите е, членки на всички нива, за да има такова добро състояние на водите, е един план, който всяка една от тях трябва да разработи. Анализът на проблема, пред който сме изправени и мерките за разрешаването на този проблем трябва да бъдат разгледани. Прилагането на корективни мерки трябва да бъде задължително, що се отнася до замърсяване на води и а, изпускане на отпадни води. Ако не следваме коректните а, мерки, ще бъде технически невъзможно да се достигне до такова екологично чисто състояние на водите. Трябва да обърнем конкретно внимание на различни въпроси, особено що се отнася до зони за производство. Например, там, където има силен риболов или се добиват черупкови морски организми. Комисията предприема мерки срещу испанската държава, която не бе отговорила на тези три условия, които споменах. През юли настоящата година Европейската комисия се обърна към съда на европейските общности, като заведе иск срещу Испания, тъй като Испания не а, бе изпълнила изискванията от плана. Както казах, има дело на 14 април тази година. Разгледахме ситуацията с Испания за това, че не се пречистват отпадните води. Съда постанови, че Испания не изпълнява задълженията си. Точно, що се отнася до Ла Короня, Галиция. Е, това е най-така фрапантният пример. Над 200 е, 000 души живеят в тази зона и там няма система за пречистване на отпадни води. Тази петиция има дълга предистория. Първо имаше приемане на един план за подобрение, усъвършенстване, повишаване качеството на водата, особено там, където има производство от аквакултурен тип. Всички действия, предприяти от Европейската комисия, са били предприяти и с решението на съда ние сме убедени, че Извинете, извиня... това решение ще бъде такова, че да даде всъщност правота на Европейската комисия. Господин Итургайс. Ами, компатриота, е, а a esta comisión de, de peticiones. Sin duda alguna. Добре дошъл отново на подателя на петицията. Лакоруня е област, която много често е, се е, цитира в медиите в е, Испания, когато се отправят нападки на тема екология. Положението там става все по-лошо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 но има и много други инстанции, които са, имат своята отговорност по тази тема. Властите в Галиция, реално това е информация, която идва от тях, е, твърдят, че е, са предприяти мерки. Изреждат се 10 мерки, пречистване на водите, подобряване на мрежата на подаващата мрежа, подобряване на помпените инсталации, пречистване на отпадни води и така нататък. Тоест, изброяват се 10 мерки, които са предприяти. И nunca fue ajena a su Така че те са предприели мерки, но всъщност не са решили въпроса с замърсяването. Вероятно има немалко инвестиции, но в края на краищата има значение как се управляват тези средства, как се поддържа съответната мрежа също така. Но мога да кажа, че положението вече се подобрява и се надяваме, че в бъдеще ще продължи тази тенденция. Държавата е, господин Запатеро и неговото правителство трябва да направят така, че индустриалните отпадни води да не стигат до ръката. В предходните години имаше предвидени средства в бюджета, в държавния бюджет за тази дейност. Значи бяха предвидени средства, но нищо не се правеше. Само планове. Без действия. А в последствие вече нямаше и планирани средства дори. Този проблем си остава и ще продължи, както каза и комисията. Действа се. И ние би трябвало да имаме е, доверие, че мерките, които администрацията в областта предприема за почистване, пречистване на водите, ще доведат до някакви резултати. Благодаря. Мисля, че положението, което ни се описва е сюрреалистично. Просто не може да бъде в една развита страна в Европа да няма никакви действия спрямо законодателството, което изисква управление на водите. Просто не може да се допусне дори, че такива неща съществуват на европейска територия. Сега говорите за решението на съда срещу Испания от юли миналата година и че Испания се ангажира да предприеме съответните мерки. Аз лично съм за това да оставим петицията открита, но също така и да настояваме нашата комисия да изпрати своя деликация на място – за да видим, ето вече 10 месеца са минали от това решение на съда, да видим как е, Испания е решенията на съда на европейските общности и да, ви, да искаме, да настояваме за решение на проблема, повдигнат от е, жалбоподателите. Ако няма други желащи да вземат думата, не. Има ли? Има реплика. Като че ли? Репетенте Калпрадо. Подателя има реплика. Благодаря. Е, по отношение на казаното госпожа Белие, наистина е сюрреалистично положението. Мога дори да ви покажа снимки в устието. И там ще видите точно за какво говорим. През 2009 година 25% от зоната се използваха за аквакултура, а 2011 процента е паднал значително. Вижте колко бързо се развива този проблем. Имам още една снимка. Това са рибарите. Преди имаше хиляди такива рибари, сега сме около стотина или малко над стотина. Ние сме млади хора, искаме да имаме бъдеще и Европейски съюз да ни помогне защото искаме да продължим да работим по същия начин, по който са работили нашите предци. Да, колегите невероятно е, точно това и направиха със своите е, изказвания, искат да ви помогнат. Мисля, че всички са съгласни, че ще продължи да бъде отворена тази петиция. Колегата Майер също така ми каза, че се извинява, че отсъства, но много се интересува от тази петиция и много иска да не бъде прекратена тази петиция, за да можем да следим какво се случва не само с разследването, които провежда комисията, но и чисто е, делото, какво се случва в съда. След това евентуална мисия, която поиска колегата. Както знаете, колега, това е един въпрос, който може да повдигнем по време на заседанието на координаторите, където най-вероятно ще обсъдим един такъв сценарий. Ако колегите са съгласни, можем да се опитаме да намерим а, е, време, не тази година, но 2012 година. Благодаря на жалбоподателя. Благодаря на представителите на комисията. Преминавам към следващата точка на дневния ред. Една петиция на господин Капело, който представлява Асоциация на италианските служители по околната среда в Италия за присъствието на азбест между железопътните релси. Той не е тук, така че давам думата на Европейската комисия господин Жилек. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, I'm speaking on behalf of DG... Благодаря, госпожа председател. Говоря от името на Генерална дирекция по околна среда, социално включване и заетост. В тази петиция жалбоподателят твържи, че има доказано наличие на азбест между релсите в община Касали до Монферато и той на, настоява а, да се премахне при да се извършват поддръжка на релсите или а, електрификацията. Извършено е проучване, което показва, че има опасност за здравето на работниците, които могат да извършват ремонтни дейности по релсите. Комисията потвърди, че тези опасности за споменават от жалбоподателят, са обхванати от законодателството на Европейския съюз в сферата на безо... здравословните и безопасни условия на труд. Особено директивата от 2008 година, която изисква да се спазват минимални изисквания за опазване здравето на работниците, които са изложени на азбест. Също се определят дейностите, при които работниците могат да бъдат изложени на влиянието на прах от азбест или азбестови продукти. Директивата е много строга. Тя предвижда няколко превентивни и защитни мерки за заетите, забранява, например, дейности, които излагат работещите на азбестови влакна, или при обработката и производството на азбестови продукти, с е, изключение на третирането на продукти, които са свързани с мерки по примахването на азбест в сгради. Има мерки, свързани с, опред... с наблюдението на здравието, на нотифицирането на работещите, нужното обучение на работниците и прочие. Следва също да отбележим, че тази директива, както и други директиви в областта на здравословните и безопасни условия на труд трябва да се транспонира в националното законодателство на държавите членки. Националните власти са тези, които трябва след това да прилагат законодателството. Беше нотифицирано транспонирането на директивата за азбеста. Сега комисията счита, че искането, представено от жалбоподателя, трябва да се отправи към съответните компетентни национални органи и в частност към инспекцията по труда. Те са първите, които трябва да се занимават с ситуация от този род. Комисията в последствие може да се намеси, ако получи информация, че има на... нарушение на европейското законодателство в тази област, но няма такова нарушение. По-скоро в жалбата се иска примахването на наличието на аспект между релсите. И това е изцяло в национални компетенции, затова Европейската комисия не може да се намеси по случая. В писмените ни бележки ние също дадохме информация за инспекцията по труда на Италия, за да може жалбоподателя да се обърне към нея по този проблем. Разбира се, ако в бъдеще, ако има работа свързана с примахването на азбеста по релсите, тези мерки трябва да бъдат в пълно съответствие с европейското законодателство и най-вече в съответствие с директивата, която споменах за азбеста. След това правоприлагащите органи на Италия трябва да следят за изпълнението защото ако има нарушение на този етап, тогава комисията може да предприеме мерки. Ако става дума за нарушение на европейското право. За сега обаче това не е така. Това беше всичко от е, името на Европейската комисия по тази жалба. Е... Благодаря. Колегите искат ли да се изкажат? Колегата Яр иска думата. Ja, ich hätte, ich hätte drei, drei Vorschläge dazu zu machen, weil äh, die Kommission ja selber schreibt, in Antwort schreiben, dass... Äh Три предложения имам да направя. Комисията пише в отговора си, че може би има нарушение на някои минимални стандарти по отношение на безопасните условия за здравето. И комисията обясни за какво става дума и че е необходимо да получим повече информация. Затова мисля, че петицията трябва да остане отворена и да бъде върната към националната институция по петициите, защото ние не сме наясно точно какво се случва и не можем и да дадем отговор в такъв смисъл. Има ли в парламента, в италианския парламент, комисия по петициите? Може би може да се обърнем към нея и да искаме мнение. Трябва да ви кажа, че мисля, че в момента няма такава комисия в нашия парламент. Имаме граждански защитник, който е същото като нашия омбудсман на европейско ниво, но не са абсолютно същите неговите а, функции. Като комисия по петициите, която представлява парламента, трябва да дадем възможност да четем по-гъвкаво, т.е. едва ли жалбоподател иска от нас да отидем да направим ремонта. Не, той чисто и просто иска, тъй като е доказано, че има азбест там между релсите, той би искал да няма никакви отрицателни въздействия, като е, там се извърши съответната работа. Като комисия с, с съответни е, функции да посредничим между гражданите и съответните институции, да отправим един апел към съответния депутат в Италия и към съответния орган, който отговаря за решаването на този проблем и да сигнализираме а, този въпрос. За разлика от изпълнителната правомощия на комисията, ние трябва да си сътрудничим с гражданите, за да разрешаваме проблеми и да не оставяме проблемите нерешени. Първата стъпка, която можем да направим е да изпратим едно такова съобщение и след това вече да проверим съответно какво се случва. Сега да изпращаме сигнали на други италянски органи, не мисля, че би било подходящо. Ще изпратим това съобщение в съответната дирекция и ще продължи да бъде отворена тази петиция. Преминавам към следващата точка от дневния ред. Става дума за доклада относно екологичното въздействие на запланувания газопровод Балтийско море. Не присъства колегата Герингер, която е докладчик по този въпрос. Думата поиска колегата Меор Мекунайте. Много се извинявам, казва председателката, за това как произнесох името ви. Е, Ачо, поне Gaila tikrai, kad nėra pranešėjos, aš negalėčiau kalbėti. Благодаря, господин председател. Много е жалко, че няма, че тук не присъства докладчика, защото аз не мога да говоря по доклада, но аз съм се занимавала с темата Северен поток и искам да чуя мнението на комисията по отношение на бъдещите възможности за контрол и оценка на работата по газопровода Северен поток. Е, зная, че наскоро бе открит газопровода с много тържествени церемонии, но още от самото начало има и екологични проблеми, проблеми свиждани с енергийната зависимост, т.е. има и чисто и бизнес и политически измерения на този проект. Когато го когато се правеше оценка, бяха публикувани известни резултати, които показаха, че Северен поток ще има по-малко въздействие върху околната среда и Балтийско море, отколкото се очакваше. Но а, мога да кажа, че всяка страна всъщност а, оглежда само един отделен аспект от тези въздействия. Примерно не се включва елемента токсичност на работите, свързана с популацията на риби. Комисията беше предвидила специална програма за оценка и тези резултати ни показват, че има много засилена токсичност, особено в Финландия. Jeigu konkrečiau, tai pasak mokslininkų. Тази генотоксичност за рибите се увеличила над 100 пъти на места и засяга всички рибни видове. Тоест, резултатите от изследвания ни показват, че има, че съществуват едни много високо рискови зони по протежение на тръбопровода и тази генотоксичност се увеличава и тази година. Получихме също информация на база на статистики от 2006 и 2007 година, която показва, че нивото на замърсеност на Балтийско море намалява, но всъщност всички знаят, че екологичната ситуация на Балтийско море е много тежка. Говоря сега за тази генотоксичност и знам, че този аспект не е отчетен. Какво е мнението на комисията? Е, не смятате ли, че трябва да се даде отговор на всички тези проблеми? Сега се предвижда трети газопровод да бъде поставен. Има ли някаква окончателна информация относно плановете и относно едно проучване за бъдещото въздействие на Северен поток върху околната среда. Смятам, че трябва да се направи подобна оценка и да се публикуват данните и то последните данни за замързяването. А когато оценяваме резултатите, не трябва да забравяме и въздействието на Северен поток. Защото ако не ни се дава информация за това какви промени в токсичността създава Северен поток, тогава Европейската комисия и други институции трябва да настояват да получат тези данни, защото това има отношение и към е, бъдещото развитие на, на газопровода. Искам да ви припомня, че се представи петиция от името на граждани и от наш депутат. Искам а, да дам думата сега на Европейската комисия, за да може колегата да отговори, ако може незабавно. Но ще ви помоля да работим бързо, защото остават 10 минути, а имам още една петиция. Thank you, chairman. Благодаря, госпожа председател. Аз няма да направя пространно изказване, тъй като през декември получихте 10 страници текст, в който комисията подробно обяснява различните аспекти, свързани с околната среда, морската среда, транспорта и други са разгледани в проекта. Проектът е много сложен. Нормално е той да поставя доста въпроси. Що се отнася до енергетиката и до транспорта, искам да се позова на казаното от страна на Европейската комисия в нейното съобщение. Ще се спре сега на проблемите в околната среда. Основният въпрос в резолюцията бе, че комисията е тази, която трябва да направи оценка на въздействието. Комисията винаги е заявявала, че тя няма компетенции в тази област. Няма и такава отговорност. Държавите членки трябва да направят това, съгласно директивата. Именно такъв е случая, който разглеждаме. Първия газонопровод вече е изготвен, вторият е на път да се изгради. През октомври ще започне подаването на газ. Най-важното е, че вече се извършва мониторинг. Това е изискване, което се налага на Северен поток от четирите засегнати държави членки и Русия в консултация с екологичните органи и съответните държавни органи на държавите членки. Въпреки, че процесът е сложен, Има прозрачност на проекта. Освен това бяха установени и добри практики. Други подобни проекти, като Набуко, също по тях комисията изготвя основни насоки, как да се подготвят подобни проекти. По отношение на Северен поток е направена цялостна оценка на въздействието и такава препоръка ще бъде отправена до всички останали проекти. Относно мониторинга, искам да подчертая, че той се осъществява от 20 различни а, фирми, с които са сключени договори от Nord Stream. Там са включени национални институции, например Метеорологския и Хидроложки институт на Швеция. Събира се цялата информация включват се в база данни, след това се предоставя на различните органи в държавите членки, които отговарят за извършването на наблюдението. В Германия, например, там се има минна хидрографска агенция. В различните страни има определени органи, които се занимават с надзора. Ще ви предоставя конкретни данни. Във всяка държава членка тези данни се наблюдават от различни органи и ако има сериозни проблеми, се предприемат мерки за адаптирането на проекта и да се решат проблемите, ако такива има. Що се отнася до съобщенията, идващи от финландските власти, изглежда, че проектът няма чак толкова големи дефекти, както преди беше подчертано от оценката на въздействието. Всъщност, дефектите са много по-малки, отколкото се предвиждаше първоначално. Освен това, въпроса за генотоксичността беше отправена на запитване до комисията от няколко европейски депутати от 2011 година. Комисията е отговорила на тези запитвания. Не зная дали сте се запознали с тези отговори, дали са преведени. Трябва да се подчертая, че всички ангажирани органи в държавите членки не считат, че наблюдението на генотоксичността е необходимо в случая с Nord Stream. Комисията отчита техническите възможности на държавите членки на Русия. Въпроса за генотоксичността не беше поставен по време на процедурата на авторизиране, който трая 3 години. Това е нов елемент за стратегията за Балтийско море като цяло, но трябва да разграничаваме за, разгр... между отговорностите на държавите членки по рамковата директива и проблемите, които проистичат от Северен поток като проект. Има съфинансиране от страна на Комисията за стратегията за Балтийско море и геотоксичността. Когато се съберат нужните данни, ние ще ги споделим не само с жалбоподателят, но и с всички заинтересовани. В заключение, от екологическа гледна точка Комисията не счита, че има нарушаване на екологичното законодателство. Точно обратното. Комисията, държавите членки натрупаха много опит по Северен поток и ние ще изготвим основни насоки, в които ще отразим тези натрупани знания. Благодаря ви за отговора. Отново ще се занимаем с тази тема в най-близко бъдеще. Надявам се и в присъствието на докладчика, за да решим какво да се случи с този доклад. Благодаря за това, че представихте петицията и сега давам дума на колегата по последния въпрос. Това е последната петиция. Господин Ашпрок от името на Сдружението на служителите Солидарност, независимост, демокрация с 469 подписа. Жалбоподателя трябва да е тук. Тук ли сте? Давам ви думата. Госпожо председател, почитаеми членове, колеги европейци, скъпи Ялек Валеса, щеше ми се да си тук сред, сред нас, я, господин Валенса. Е, това е един пример е, за европееца. Господин договор и господин временен договор. Подаваме е, CV, явяваме се на изпит, преминаваме и получаваме работа по договор. Това е господин договор, който не може да участва в вътрешни състезания в Европейския съюз. След това имаме временно наетия той е на място за срочно наед, той дава своята автобиография, говорят малко с него и получава работа. Има право обаче да участва в вътрешни конкурси в комисията този срочно наед. Защо е важно това? Защото във вътрешните конкурси нивото на успеваемост, дори самата комисия казва, е 25%. Тоест, един, четири могат да получат работа до живот. Външните конкурси, като този, който аз минах, е един на хиляда или един процент. Това, което искаме е договорно наетите да имат същите права като временно наетите или срочно наетите. Няма никакво а, някаква причина да има такава дискриминация. Искам да ви припомня един странен случай. Барон Вон Гутенберг установихме, че е преписал дисертацията си за докторска степен, така че не може човек да има някого на работа само на базата на определени документи. Смятаме, че това нарушава правата ни по хартата на основните права на наетите с договор. Няма там дерогация срещу тях и също така нарушава директива 1991 наклона черта 70, която цели да защити е, лицата на срочни договори срещу дискриминация и има ясно нарушение на тази директива. Освен това, искаме да посочим, че искането ни ще доведе до спестявания. Може би са малки, но спестявания, защото колкото повече хора имат достъп до вътрешните конкурси, толкова по-високо ще бъде нивото на средния успял кандидат. Така че отварянето на тази възможност за онези, които не са наети на временен договор, ще подобри квалификацията на нашия състав. с 1% може би, но по-добре 1% е отколкото нищо. Говорим за хора, които вече са подали документите си, лица, които вече са минали през изпит и лица, които вече са работили в комисията с години. Така че смятаме, че това е едно много добро, полезно решение, което ви предлагаме. Ако някой има въпроси, след края на сесията, мога да отговоря на английски, мога да отговоря на френски, както и на немски. Благодаря ви за вниманието. Моля ви, нека договорните служители да получат всички права, които се радват европейските граждани. Давам думата на представителя на комисията. Благодаря ви. и Благодаря и на колегата, който е подал жалбата. Казвам се Роберто Карлини и съм ръководител на звено набиране на кадри в Генерална дирекция човешки ресурси. Имаме и координатор тук по конкурсите сред нас, така че бих искал да отговоря с някои аргументи на колегата, който представи своята по петиция, господин Ашбро, както и другите подписали тази петиция. Европейската комисия вече изпрати всъщност писмен отговор през 2009 година и тук са изложени съвсем подробно трите аспекта на петицията и по-специално първия аспект, който е свързан с изключването на гражданите или колегите от Евро 15 и техния достъп до тези конкурси. Това бе разгледано от правна гледна точка, дали отговаря на съответните правни изисквания, на регламентите на съвета, що се отнася до набирането на кадри от ЕО10 и ЕО2 или С10, С2 и отговаря на една политическа цел, която бе поставена. А тя беше да се даде възможност 27 член от статута да бъде приложен, т.е. да има максимално географско разпределение на лицата, които вземат постове в Европейския съюз, т.е. всички държави членки да имат достъп до постовете. Вторият елемент, който и днес господин Ашпрок засегна, е свързано с това, че тези вътрешни конкурси би трябвало да бъдат отворени и на функционерите, е, те са отворени за функционерите и за временно наети, но не са наети, на договорно наети. Това отговаря на 29 член от статута и там се казва, че съответния орган може да определи какъвто иска марш за маневриране и законодателя може да постанови каквото иска. В момента, в който се разпределят съответни длъжности, тези длъжности са включени в органиграмата. Органиграмата е запълнена или с функционари, е, функционери или с временни, временно наети. Договорно наетите от гледна точка на персонала не са в органиграмата, но така или иначе съществуват. И в момента, в който тези конкурси биват обявявани, идеята на тези конкурси е, че има лица, които вече вземат определена длъжност в комисията и съответно те биват прехвърлени на постоянно място от временно на ето такова. Третият елемент е свързан с а, а, лични съмнения, а, разсъмнителни практики. Що се отнася до S10, конкурсите, които бяха след разширяването, 2007, след това 2009, пет бяха пуснати след това за България и Румъния, пет конкурса бяха пуснати след като се присниха България и Румъния. Не бива да забравяме, че трябва да има адекватен отговор на риска за прекалено упростяване на тези конкурси. В отговор на този проблем бе решено те да бъдат направени достатъчно сериозно с подкрепата на ЕПСО. И това гарантира същото ниво на качество, както и за вътрешните конкурси, така и за външните конкурси в Съюза. Цифрите, които колегата Ашбрук цитира, що се отнася до успеваемостта, мисля, че са малко по-високи от а, реалността, но трябва да ви кажа, че излизането съответно е малко по-низко в края на процеса за S10 е 23%, за S2 е 20%. Това означава, че сме далеч от факта да имаме е, такъв тип дискриминация на тези агенти, е, договорно на тези агенти. По отношение на назначенията, защото е важно как се и ползват тези листи, в които бъдат включвани лицата, не всички е, са били назначени, са били избрани, така че в този момент се намираме един процент на набиране на кадри, в сравнение с съответните позиции, които са били дадени на разположение, е с 12%. Така че, ако видим разширяването, тези над 4000 места, които бяха разпределени за S10 плюс S2, в този момент тези конкурси са довели до ни резултат от 12% от общата от общата бройка. Много ограничен е, както виждате, процента. Другите колеги са били наети посредством общи конкурси S10, S2 и посредством общи конкурси, които EPSO разработва от миналата година на годишна база и дава възможност на всички, които и да са били те, дали са договорно нети или не, да участват и да имат един е, добър шанс да успеят. Мисля, че това трябва да е достатъчно. На разположение съм да е, отговоря на въпроси. Благодаря на госпожа председателя, както и на подалия петицията. Благодаря ви. Давам думата на колегата Яр. Auch in Anbetracht der Zeit folgenden Vorschlag zu machen, die Frage, ob er Нямаме много време, затова искам да предложа по отношение на договорно наетите и срочно наетите служители, е, този въпрос е, принципно е правен. Ние можем безкрайно да правим кръгчета, комисията да ни цитира правилника и да казва, че го прилага, жалбоподателят да поставя под въпрос дали това е съобразено с е, действащото законодателство. Затова предлагам петицията да остане отворена и да я препратим към Комисията по правните въпроси. Да се обърнем към нашата Комисия по правните въпроси и да поискаме становище от тях. За да можем да имаме някакви насоки от правна база. Други желаящи да вземат думата няма. Аз споделям предложението на колегата. Остава отворена тази петиция. Ще поискаме становище от юридическата комисия по въпроса повдигнат от петиционера. Благодаря на всички. Изчерпахме дневния ред. Отново искам да благодаря на преводачите за това, че останаха след края на работния си ден. Благодаря. Ще се видим при следващото застание.